И трябва да се сложи край на всякакъв полов предразсъдък, на, на всякаква форма на женомраство. Да се сложи края на, край на насилието и, и вербалното, и физическото. Това е наше задължение. И стратегията, която предлагате, ще зависи в своята стойност от действията на всички ни. Благодаря. Господин Крах има думата за една минута. Госпожо председател, Роналд Рейган на времето каза най-лошите думи в английския език, като че ли са Здравейте, аз съм от правителството и съм тук, за да ви помогна. Когато говорим за взаимоотношенията между половете, е, се допираме до всъщност най-интимните, е, най-чувствителните страни от е, съжителството между хората каквото и да е написано в тази стратегия, не можем да говорим за правилно или погрешно, защото всъщност, когато държавата се намесва в личната сфера на човека, тогава това е тоталитарен жест. Това е неправилно. Това в крайна сметка води до разрушаване на семейството и до налагане на социалистически приеми. Затова съм против тази стратегия. Следващият оратор госпожа Петър Хансен. Една минута. Благодаря. И госпожо комисар, много се радвам, че предлагате тази дългоочаквана стратегия. Надявам се тя да не се окаже празен звук, е, е, да се служи доверие е, и, и наистина да бъде взета на сериозно. От всички краища на Европа трябва да обединим политическата си воля в подкрепа на жените, на, на равенството на мъжете и жените. Е, далеч не всички жени днес в Европа се ползват е, с закрилата на е, Истанбулската конвенция. Комисионната стратегия е første скрит. Næste скрит му være конкрет lovgivning, for det er den eneste måde, vi kan forandre. И разбира се, стратегията на комисията е първа стъпка в това отношение. По-нататък, разбира се, ще трябва да се приеме и законодателство. И не бива да се боим от налагане на наказания, когато те са необходими. Аз с интерес очаквам бъдещите ви политически инициативи, госпожо комисар. Госпожа Данута Хюбнер има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Равенството фактически е справедливо спрямо жените, дори и в най-консервативните общества. Този въпрос публично се обсъжда. Въпреки, че промяната не винаги се реализира. Често пъти Политиците на думи признават ролята на обществото в бизнеса, в политиката, но на дела трябва да се постигне друго. Половината от нашето население не бива да остава назад. Конференцията Бъдещето на Европа трябва да доведе до корени промени и това не може да се постигне без жените без солидарността ни с жените, които се борят за равенство в своя национален и културен контекст. Добра платформа за действие е стратегията. Аз като жена силно вярвам, че Европейския съюз може да бъде а, факелът на а, смелостта и равенството. Благодаря, господин Бедрон за една минута. Е, Благодаря, госпожо председател. Е, подготвил съм е, изказване от друга перспектива, но сега, когато говорим за равенство между половете, виждам, че повечето жени са тези, които говорят тук нуждаем се от средства, тогава обикновено мъжете се намесват най-вече в дискусията. Но когато става дума за качество, там на първо място, като че ли е, са е, жените. Да, добре е, когато говорим за стратегия, естествено, много често се споменава и насилието, и насилниците са мъже. Това са също определени стереотипи, но когато говорим за пари, за пенсии, за трудово възнаграждение, нека да помислим за нашите баби, за нашите майки, които винаги са получавали по-малко от мъжете до тях на работното място. Нека да направим нещо и да отдадем дължимото на жените, които се борят за техните права, защото така са правили нашите майки и баби. Благодаря. Синя карта. Да, моля. Благодаря. Имам един личен въпрос към вас. Какво могат да направят мъжете, за да окоръжат жените? Смятате ли, че е, жените всъщност могат да допринесат най-вече за е, подобрения, подобряване на положението? Какво според вас като политик във вашата партия вие самият бихте могли да направите? Имате думата. Да, ние мъжете от е, стотици години вече биваме насърчавани и привилегировани, а жените остават зад нас е, и са пренебрегвани. Ние като политици разполагаме с е, особено голяма сила. Можем да помогнем на жените, за да бъдат равни Нищо повече, нито повече, нито по-малко. Нашето задължение е да се погрижим за равенство. Благодаря. Госпожа Симецка, една минута. Дякуем вам пекне. Важена пани комисарка. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Имаме ten moutný, silnějící общински тлак на родову ровност, а на друга страна... Положението е парадоксално. От една страна, обществения натиск расте в посока към равенството. От друга страна, в много държави членки наблюдаваме тревожни явления. Но особено като погледнем данните и економическите показатели, е, почти по всеки економически показател жените са в по-тежко положение. С 16% по-низко заплащане, два пъти е, е, по-малко е присъствието на жените на, на економически управленски постове. Е, жертви на насилие и тормоз са, са жените. И тук не става въпрос, далеч не е винаги за идеология, а за елементарна човешка справедливост. Как можем да търпим това положение? Как така е, нашите съграждани в Европейския съюз нямат едни и същи възможности е, за достоен живот? аз се надявам стратегията която готвите, госпожо комисар, да ми помогне да преодолеем тези проблеми. Благодаря. Госпожа Галвес Муниос за една минута. Уважаема госпожо комисар, ние много се радваме на това, че се представя стратегия за равенство на половете по време на този мандат, а и се предвиждат някои конкретни мерки, в това число по равенството на заплащането на, на труда. А, но би трябвало този въпрос за половото равенство да присъства във всички политически области, в това число в Зеления пакт, цифровизацията. Фактически до сега половото равенство не е станало хоризонтален въпрос във всички е, е, области на европейската политика. И вече да вземем економическата политика, трудовия пазар, където има сериозно неравенство, но така наречения мейнстриминг не присъства. La политика економика, донде брия и сиге brillando por su аусенция. А, просто скандално е а, е, отсъствието а, е, на, на тези въпроси в а, е, редица области на европейската политика. Сякаш половото равенство не заслужава а, да, да бъде а, навсякъде тук в Европейския парламент сме оформили своеобразна мрежа, за да се борим именно за присъствието на половото равенство във всички области на политиката. Мрежата е широко представител на политически за една далеч по-равна от днес Европа. Госпожа Максова за една минута. Благодаря ви, госпожо председател, госпожо комисар. Благодаря ви за стратегията за равенство между половете. Много труден е вашият тресор, защото вие трябва да отстоявате тази стратегия. За целта трябва да се деблокира а, Истанбулската конвенция. За съжаление, Словакия заяви, че иска да оттегли ратификационните си а, е, инструменти. Това трябва да се обсъжда открито. Трябва да се деблокира и директивата за борба с дискриминацията. Призовавам за образование и възпитание на децата от най-ранна възраст. Това е изключително важно, защото ако не променим училищната си система, ако не обясним на подрастващите колко важно е равенството за обществото и економиката, няма да постигнем нищо. Благодаря. Над 20 души са се записали за спонтанни изказвания. Няма да имаме време, освен ако не сме много строги с регламента за времето. Ще се постарая да дам думата на всички. В противен случай 5 минути 5 души. Първи е господин Фитджералд. Една минута. Uh, uh, uh, Благодаря, е, благодаря и на вас, госпожо комисар, за това, че сте тук, за да представите стратегията за равенство на половете. Изключително важна. Е, крайно време е да поемем политически ангажимент и то не само в рамките на комисията е, аз а, а, зная, че а, вие отговаряте за стратегията, но същевременно времено всеки комисар би трябвало в своя ресор да обърне внимание на тази тема. Защото става дума за е, хоризонтален въпрос. Много отдавна чакаме, нуждаем се от климатични промени, от технологии, цифрови но също времено е, трябва всеки път, когато работим в една или в друга сфера по нашите цели и задачи, да мислим и за равенството на половете. Е, когато говорим за е, равенство на половете, трябва да оглеждаме нещата и от гледна точка на бюджета, и от гледна точка на равенството в домакинството, да обхванем абсолютно всички страни. Благодаря госпожа Итал Маркес. Благодаря, госпожа комисар, за инициативата да внесете тази стратегия. Надявам се тя да се превърне в конкретни мерки е, и да бъде финансово обезпечена. Инак ще бъде поредната празна приказка е, от името на Европейската комисия. Е, нужно е, е да се захванем с битка е, срещу явления, които отдавна са от живелица. в това число битовото насилие срещу жените. Там нататък професионалното неравенство. Нужно е стратегията, освен това, да бъде канализирана във всички области на европейската политика и, и, и ако вземем обществените поръчки, да се разграничават предприятията, които се грижат за равенството на половете от другите, които не се грижат за това равенство. И така нататък. Вие би, би, би трябвало да разчитате и на нас, госпожо комисар. Благодаря. Следващото едноминутно изказване. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Четири са основните е, фактора в случая. Е, минимални стандарти във всички държави членки, както политически, е, така и правоохранителни срещу дискриминацията и насилието. Чисто нормативната уредба трябва да се заздрави. На второ място статистика и показатели за оценка ефикасността на политиката. На трето място, глобални критерии за успех на борбата, за да можем да популяризираме въпроса сред нашите съграждани. И най-сетне, в глобален мащаб да действаме, да се борим срещу стереотипите, срещу фразеологията, която задълбочава неравенството, в рамките на, на всички економически, климатични и прочи екологични области да се борим с неравенството. А, трябва, както говорим за неотложност на, на мерките по отношение на климата, така и по отношение на половото неравенство. Трябва да се приеме нарочна европейска декларация за това. Когато говорим за равенството между половете, трябва да знаете, че у нас в Италия в администрацията работят много жени. Е, е, също и в образованието е голям дял е, на жените. Но аз смятам, че няма да помогнат квотите. Не искам жената да се превърне в защитен вид като пандата. Аз искам да бъда призната за, заради своите способности, заради своите знания и умения, а не заради това, че съм жена. За това бих искала да се отдалечим от тази безкрайна кампания за квоти за жените, за мъжете. Жените като че ли са някакъв резерв, който трябва да бъде оползотворяван. Жените трябва да бъдат оценявани като хора. Е, по своите достоинства. Благодаря. Благодаря, госпожа Хана Нойман. Има думата. Госпожо Дали, много се радвам, че с толкова много енергия и ентусиазъм започвате работа по стратегията. Радвам се, че утре ще приемем и е, резолюция, която има външно и политическо измерение. Не само е, жените са показали, че е, са силни, е, те са показали и политически умения, и дипломатически умения, и е, седят на масите на преговорите и ги водят успешно. Е, Понякога ми е обаче много неприятно, че пътувам в командировки за е, и делегации и от НП има само мъже, например, и аз съм единствената жена. Много се надявам, че не само ще е, сочим с пръст, е, че не се спазват правата е, в другите страни, а ще погледнем и какво става тук, е, при нас, в нашите страни и включително и в Европейския парламент. Благодаря. Благодаря, госпожа Томашич. Жените трябва да получават същите шансове, както и мъжете. Те трябва да могат при еднакви условия с мъжете да живеят и да работят, да се радват и на живота, също така както и останалите. Е, те трябва да имат е, е, възможности за професионален избор, да, както и мъжете, да получават същото заплащане като мъжете. Обществените роли са не само обословени от политиката и от обществото, но понякога те са обословени от биологията когато говорим за еднакви условия, си даваме сметка, че мъжете и жените са различни, но когато говорим за равенство, имаме предвид равно третиране. Благодаря, госпожа. Благодаря, госпожа председател. Равенството за жените трудно би могло да бъде постигнато, ако жените не могат да, да нямат право на собственото си тяло. И аз приветствам постигнатия напредък в Ирландия и другаде по отношение на аборта, толкова по-зле, че в някои страни се правят опити е, за отстъпление от постигнатото с е, злоупотреба с съображенията на, на вероисповеданието и съвестта. Е, сериозно трябва да погледнем на този проблем. Знам, че е, има още повече жени, които са жертва на множество форми на дискриминация, в това число жените от ромски происход. Е, скандал е, че в България е, жените от ромски происход са сегрегирани в родилните отделения, не им се дава възможност да ползват сервизните помещения, туалетни и прочи. Това е недопустимо. Трябва да, да помогнем на жените всячески по силите си. Господин Левтерис Кристофоро има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. В а, предходни свои изказвания съм а, заявявал, че бих искал повече да, да не сме принудени да говорим за всичко това. Оскърбително е 2020 година. Е, в Европейския съюз, е, в който се гордеем със своите ценности и постижения, е, днес все още да обсъждаме този въпрос като нещо те първа предстоящо, като, като нещо, за, към което да се стремим. И аз сърдечно поздравявам комисаря Дали за подетата инициатива. Европейския съюз най-сетне следва да тръгне напред в тази област с конкретни мерки. И онези, които не се съобразяват с това политическо направление, да бъдат съответно санкционирани. Въпросът да добие бюджетно измерение. Европейският съюз да излезе с задължителни указания. Немислимо е днес в Европа да няма равенство Европа, Европа на, на насилието срещу жените. Наистина немислимо. Благодаря. Следващият. Благодаря, госпожо председател. Стратегията за равенство между половете трябва да се основава на онова, което трябва да се превърне в огромно вдъхновение за всички държави членки и техен ангажимент политически задължителен трябва да е този инструмент, поне в някои насоки. Недопустимо е жените да имат по-низки заплати и пенсии от мъжете. В обществения сектор също трябва да се обърне внимание на различията. За жените е изключително важно да могат да съчетават професионалния с личния живот, което означава по-добро организиране на детски заведения, достъп до детски градини, които са добре организирани и финансово достъпни. Достъпът до здравеопазване е също много важен. Дискриминацията срещу жените от ромски происход трябва да бъде премахната колкото се може по-бързо премахването на домашното насилие, сексуалния тормоз на работното място и други неприятни прояви също нямат място сред нас. Благодаря един от последните е, оратори сега, господин Бирклич. Лепа, госпожа председателка. Дискримина... Благодаря, госпожо председател дискриминация е, има във всички сфери е, на обществения живот, е, включително и в личния живот в семейството. Това е неприемливо. Това е в противоречие с основните принципи на Европейския съюз. Очевидно не сме работили достатъчно ангажирано в тази област има много неравенство е, на половете. Е, независимо от това, че честваме жените, е, има Международен ден на жените, има какво ли не и приказваме много, но ще трябва при всички положения да направим необходимото, за да има действително еднакво заплащане за еднакъв труд. Необходими са структурни мерки. До този момент, като че ли само сме говорили хубави приказки, обаче нищо не сме направили. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Ние е, все още нямаме достъп до е, здравно осигуряване. Ние, ние все още <clears throat> нямаме е, равенство и по отношение на родителските задължения. Само 1% от мъжете всъщност ползват родителски отпуск. Особено тежко е положението на възрастните жени, на ЛГБТИ, на хората с увреждания. Трябва да се борим за еднакво третиране по отношение и на репродуктивното здраве, по отношение на физическото и психическото здраве. Става дума за права на човека. Навсякъде в държавите членки трябва да има стратегия за равенство на половете. Благодаря. От името на комисията ще говори комисарят Дали thank you. Thank you all for your valid contributions and... Благодаря. Благодаря ви за ценния принос към днешния дебат. Да, 2020 година е и ние все така обсъждаме правата на повече от половината от населението на света. So I, и, и аз е, много се радвам, е, че в днешните разисквания взеха участие и доста мъже. Е, после всички имаме майки, някои от нас имат дъщери. И наистина, говорим за повече от 50% от населението на света. И тук мъж всъщност каза, че феминизмът не е само за жените, а за цялото общество. Както е, друг е, член на Европейския парламент с основание е, посочи, когато обсъждаме тук въоръжените конфликти, съснението на оръжие и така нататък, застрашаващи живота на всички ни, в дебата се включват много мъже. Не, че желая в интерес на равенството повече жени да се включват в тези дебати. <laughs> Ако щете по-малко мъже, бих искал още повече всички ние да обсъждаме тук мира, а не, а не войната. Но, но такава е, е реалността. И е, трябва да погледнем на е, равенството на половете като на общо достояние е, на, на, на цялото общество, на цяла Европа, на целия свят. Новата стратегия за равенството на половете ще се обърне с лице към много от въпросите и явленията, които изтъкнахте вие тук, както и в политическите насоки на председателката на, на комисията. Ще разработя амбициозна стратегия наистина за превенция на всички форми на насилие, в това число в електронното пространство. Ще внеса проекто нормативен акт за повече прозрачност на заплащането и ще предприема други, в това число незаконодателни мерки за равно заплащане – е, ще се стремя към това най-сетне да бъдат е, приети европейски нормативни е, положения за равенство на половете в управителните съвети. Край накрая ще задължителните показатели вършат работа. Директивата за съчетаване на професионалния и личния живот трябва да бъде транспонирана и всички други е, европейски политически инициативи е, да бъдат оценявани през призмата на половото равенство. Аз съм убедена, че е, работата на комисията в това отношение за канализиране на половото равенство във всички области на политиката е, така по-системна -по от досега. Ние обръщаме внимание на, на тези въпроси за половото равенство, когато се занимаваме с основните предизвикателства на деня, в това число цифровизацията, прехода към по- екологосъобразна економика. И, и да, е, обръщаме се с лице към феминизацията, образно казано, на, на бедността. Половото неравенство в бедността, така накрая ще е резултат от всички други форми на неравенство, е, пред които са изправени жените във всички сфери на живот. И тук отново ще кажа, разчитам на категоричната подкрепа на парламента тъй като равенството на гражданите е една от основополагащите ценности на Европейския съюз и то, това равенство следва да стане реалност за всички, за всички наши съграждани. Благодаря. Благодаря ви, госпожо комисар. С това се закрива дебата по тази точка от дневния ред. Да видим сега следващата точка от дневния ред. Въпрос за устен отговор по темата Приоритети на Европейския съюз за 64-та сесия на Комисията на ООН за положението на жените. Позволявам си да ви напомня, че е, за да вземете думата е, за изказване или за реплика, може да си е, служите било с традиционния начин, е, било с новата електронна система за искане на думата. Пред залата е, има подробни опътвания за това. Госпожа Регнер, председателка на Комисията за жените, има думата. Благодаря, госпожа председател честваме 25 годишния юбилей от създаването на един документ, който много добре определя именно нашите виждания за правата на жените и равенство между половете. Става дума за Пекинската декларация и платформата за действие. Това е един изключително прогресивен и ясно формулиран документ за правата на жените. Всички права, цялото равенство на мъже и жени са засегнати в този документ. Правото на жените да живеят в мир, да живеят и при военни извънредни условия пак като равни членове на обществото, наред с мъжете. И така от 25 години разполагаме с магна карта за жените, е, която засяга всички сфери на живота и постига или изисква равнопоставеност. И всички правителства и неправителствени организации, както и е, заинтересованите страни, 100 89 правителства са се ангажирали с Пекинската декларация и платформата за действие. Още преди десетилетия. Говори се за овластяване и равенство по отношение на овластяването на мъже и жени колко силна дума. Говори се за правните аспекти, за здравето, за репродуктивното здраве, за правото сам да определяш нещата е в личния ти живот, е, дали ще раждаш като жена или не желаеш да раждаш и така нататък. Всичко, всичко, всичко е обхванато в документа. 25 години е, са изминали от приемането на тази декларация и платформата, но в никоя от страните всъщност всичко това не е постигнато. Е, не е постигнато равенство между мъжете и жените в никоя страна. Ние в Европейския съюз непрекъснато пледираме за по-активни действия за равенство. Не можем да се успокоим след като толкова години вече продължаваме да искаме и еднакво заплащане, равенство по отношение и на стоки, и на услуги, по отношение на заплащането е, има дискриминация в това отношение. Разликата е, в е, заплащането, в пенсията е огромна между мъже и жени. Стотици хиляди са жените, които са жертва на генитално усъкътяване и то не само извън Европа, но и тук в страните на Европейския съюз има жени, които продължават да бъдат усъкътявани правителствата са задължени е, да направят необходимото, за да е, бъдат равнопоставени техните граждани, независимо от това дали са мъже и жени. Е, независимо от религиозната принадлежност, от националната принадлежност, ние трябва да се погрижим патриархалните структури да не позволяват е, в семействата мъжете да е, доминират над жените или да упражняват насилие спрямо тях. В никакъв случай не можем да продължим по този начин. Става дума за толкова много хора, за половината от човечеството, е, което все още е унеправдано и дискриминирано. Ние, жените, разполагаме с един документ, който има правна сила и няма да спрем, докато не го изпълним с живот. О, не! е решил да действа, но се нуждае от помощта на правителствата. Желае да създаде коалиции за действие – трябва да се осъществи една надежна система за контрол на напредъка в това отношение. И ние, е, авторите на е, този текст, е, пледираме към всички членове на Европейския парламент да подкрепят нашата резолюция утре. Ние, депутатите от Европейския парламент, желаем един многостранен подход, за да наложим общата воля и да действаме съвместно, мъже и жени. Заедно ще действаме равни в разнообразието. Давам думата на госпожа Барняч от съвета. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, благодаря ви за възможността да обменим мнения по позицията на Европейския съюз на сесията на ООН. 2020 година е ключова повратна за равенството между мъжете и жените, момичетата и момчета навсякъде. Имаме знаменателни годишнини на международноправните инструменти, като например резолюция 3035 на Света на Европа, годишнината на целите на устойчиво развитие и не на последно място 25-та годишнина на Пекинската декларация. Равенството между половете е социален въпрос, не женски въпрос. Той е също и економически е, въпрос, защото трябва да има равни възможности на жените да допринесат за економическата мощ на е, страната си. Пекинската декларация и плана за действие е, ще вземат централно място на следващата е, сесия. Е, ще трябва да се откроят слабостите в изпълнението на декларацията и плана за действие, както и изпълнението на ангажиментите, поети преди четвърт век. Трябва да се вдъхне нов живот в международните усилия за отстояване на правата на човека, на всички жени и момичета, както и за тяхното овластяване. Генералният секретар на ООН посочи, че напредъка в много области изостава, особено по отношение на крайната бедност, в която живеят толкова много жени и момичета. Продължава и на пазара на труда да има неравенство и да не са достатъчно добре представени жените на ръководни позиции във всички сектори. Европейския съюз поставя високо летвата във всички е, тези области. За целта са необходими съществени финансови средства. Що се отнася до договарянето на политическата декларация, ние играем водеща роля в отстояването на равенството между половете. Съгласуваната позиция на Европейския съюз е отразена в политическата ни рамка и ще насочва преговорния екип от наша страна в Нью Йорк. Основните моменти са равенство на допускане на дискриминация е, и на насилие на основата на пола, здраве, образование, е, обществено осигуряване, сексуално и репродуктивно здраве, нов европейски консенсус за развитието и а, десегрегирани данни, които се събират за различни цели. А, чрез новите информационни и комуникационни технологии ще положим всички усилия нашите постижения да бъдат укрепени и да се работи по-нататък за равенството между мъжете и жените. Европейския съюз ще се бори за политическа декларация, която признава женските организации в гражданското общество и правозащитниците, които се застъпват особено за правата на жените и момичетата. Ние продължаваме да подкрепяме гражданското общество – което се нуждае от безопасна и ефективна среда, за да работи на местно, регионално, национално, международно и световно равнище. Обедени сме, че Европейския парламент и съвета споделят едни и същи интереси, ценности и приоритети. Затова очакваме днес вашите предложения. Госпожо председател, уважаеми членове на парламента, съвсем прави бяхте в разискванията до тук, че равенството между половете е хоризонтален въпрос. Затова целите на равенството между мъжете и жените трябва да бъдат отразени във всички области на политиката, във всички конкретни действия – в заключенията си от декември миналата година при... съветът призова новата комисия да приеме нова, качествена стратегия за равенството между половете. Виждаме, че се работи в тази посока. Ще настояваме за системно и последователно хоризонтално прилагане на равенството между мъжете и жените, като изискване и елемент на политиката във всички области, включително и европейския семестър. Накрая няколко думи за работната програма на съвета. Очакваме инициативите, които са обявени от комисията, като например мерки за осигуряване на прозрачност по отношение на заплащането, равенството между мъжете и жените, недискриминацията са основни приоритети на нашето председателство. Дългосрочните грижи, съчетаването между трудовия и личния живот са много важни въпроси за жените, защото те поемат по-голямата част от грижите, които се полагат за деца и вътрешни хора и възрастни хора. За това възнамеряваме да организираме конференция за социалните предимства от участието на жените на пазара на труда с комисията и с държавите членки ще обсъдим този въпрос. Много е постигнато, те първа предстои да се постигне още много, за да има пълно равенство между мъжете и жените в Европейския съюз и навсякъде по света. Благодаря. Благодаря от името на комисията. Сега давам думата на госпожа Дали. Благодаря. <clears throat> Уважаеми членове на Европейския парламент, благодаря ви за това, че засягате темата за подготовката на 64-та сесия на Комисията на ОНЕ за положението на жените. Време е да се подготви много сериозно, действително, за тази сесия. Е, подготовката е започнала е, вече и е, сесията ще бъде съпроводена от една много силна декларация, която ще се насочи най-вече към съществуващите вече задължения, поетите задължения. Действително, Сесията е много добро място за е, обмен на е, добри практики и идеи. Действително, това е и силата на е, комисията на ОНЕ за положението на жените. 25-та годишнина от Пекинската декларация и платформата за действие ще бъде е, чествана наред с 23-та специална сесия на Общото събрание и пълното изпълнение на програмата за устойчиво развитие. Става дума не само за справедливост, когато говорим за равенство и права на жените. Става дума за това мъжете, жените, момчетата, момичетата да имат възможност да разгърнат изцяло потенциала на своите възможности. Ще разговарям с генералния секретар за положението на жените е, и девойките в света. 37 е, са предвидените е, регионални срещи, на които ще се направи преглед и анализ на развитието в различните региони. Участието в е, пазара на труда е, бе е, също една много важна част от цялата тази работа по правата на жените, но за съжаление през последните пет години работата изостана. Жените Е, за съжаление са засегнати до 25% е, в по-голяма степен от бедността. Е, насилието спрямо жените и по полов признак е едно явление, с което непрекъснато се сблъскваме, включително и с помощта на цифровите технологии, с интернет се упражнява сексуално насилие упражнява се натиск върху засегнатите, върху жертвите, за да мълчат. В един несигурен от економическо, в економическо отношение свят, жените са много по-уязвими. Те са много често жертва на неравенство и аз се радвам, че в резолюцията на Европейския парламент се поставя този въпрос. Равенството е в центъра на нашето внимание е, и по отношение на вътрешното и на външното измерение в Европейската комисия още през март ще се представи третият план за действие е, и е, външни отношения, е, които, който е посветен именно на равенството на половете. Във всички политически сфери ще се ръководим от тази висша цел равенство на половете. Това ще обхване и работата не само на всички служби в комисията, но включително и на външните служби и делегациите на Европейския съюз. Продължаваме да разработваме мерки за борба срещу населението. Продължаваме за създействията за равенство в управителните съвети. И във всички останали сфери, които няма да изброявам. Много, много благодаря още веднъж в заключение за това, че сте включили в програмата тази тема днес. Благодаря, госпожа комисар. От името на Европейската народна партия Франсис Фитчералд Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Приветствам двете току-що прозвучали изказвания. Те ясно очертават е, приоритетите, които следва да заявим на конференцията на ОНЕ. Формулировките са, са правилни и, и мисля, можем да положим всички усилия да придвижим е, напред е, този, този дневен ред, тези приоритети и в световен мащаб. Нещо друго особено ясно е, че напредък има, но все още жените по цял свят са засегнати от тежки проблеми. Следва да се отбележи, че след конференцията в Найроби е, за населението и развитието, Съединените щати не подписаха заключителния документ за приоритетите. И това е много сериозно. Казвате 25-та годишнина от а, а, прословутата фраза, изречена от Хилари Клинтън, а, правата на жените са права на човека. Най-малко е направено, но остава и много към, към днешна дата. Трябва да се ускори работата, трябва да се работи на практика, да се поставят количествени показатели, да се отчитат те, да се финансира бюджетно. И това е, ще бъде особено важен елемент от дебатите тази година в ООН. Е, следва също така да бъдем бдителни по отношение на нагласи, които все още преобладават. Ежедневния, битовия сексизъм, например. Е, е, критично значение е да се приборим с него. И после, що се отнася до квотите? Някои тук се отнасят критично към, към квотите. Но според това не квотите са необходими като временна мярка. Нека не забравяме, че по отношение на жените, благоприятстващи ги квоти действат от доста по-дълго време. социалисти и демократи, госпожа Фрицон. fru talman! Kommissionär Dalli! Förra gången jag var i New York på FNs kvinnokommission... Благодаря. Госпожо комисар, кога... била съм на посещение в е, Комисията за правата на жените е, на ОНЕ в Нью Йорк и бях доста засрамена, когато остана дума за това, че Европейския съюз все още няма стратегия в това отношение. Много се радвам, че комисаря Дали представя стратегията. Ще се видим в Нью Йорк, за да говорим по тези въпроси. Жените допринасят много за мир, за сътрудничество. Радвам се от сега, че ще работим заедно в е, Комисията за правата на жените. Е, срещу неправдата, срещу насилието спрямо жените. Равенство трябва да има и по отношение на климатичните промени и опасването на климата. Това въжи за всички жени, за всички девайки, момчета и мъже. Благодаря. Госпожа Рафаела Самира. Госпожо комисар, правата на жените са права на човека. И живея в този регион на света, където не е нужно това да се обяснява. Но ние трябва да направим крачка напред. Не бива да приемаме тези права за даденост. Не бива европейското демократично общество да бъде приемано за даденост. Човешките права винаги са предизвикателство. Не бива да се поддаваме на всички посегателства срещу правата на, на жените. Трябва ни приобщаваща социална Европа с равни права и възможности за всички, включително жените. С предложението за резолюция е, ние искаме да излезем с обща позиция пред ООН за овластяване на жените. Като представители на европейските граждани знаем колко важно е нашите ангажименти да бъдат реализирани в конкретни действия. Жените трябва да участват навсякъде. Равенството е необходимо за устойчиво развитие. 2020 година трябва да бъде годината на бързо овластяване на всички жени и момичета. Приветствам стратегията, която е предложена от комисаря. Дали през март ще отпразнуваме Международния ден на жената, стратегията, както и годишнините от тези документи, които бяха посочени – не може да продължи тревожната тенденция за увеличаване на бедността сред жените и момичетата. Трябва да се положат е, всички усилия да има равен достъп до правата, е, до пазара на труда, до всичко, което предлага нашето европейско общество. Нека да чуем гласа на жените, където и да са те, на 64-та е, сесия на ООН е нашето участие ще покаже колко сериозно гледаме на този въпрос. Благодаря. Благодаря сега за групата ИД Кристина Андерсон. Година, а, е, минута и половина. Европейският парламент говори за своите приоритети във връзка с 64-та сесия на Комисията на ОНЕ за положението на жените. Правата на жените могат да бъдат укрепени когато в крайна сметка абортите, е, видите ли, се приемат като нещо нормално, заместващо противозачатъчни средства. Може би Европейския съюз ще наложи някакви правила и по отношение на броя на партньорите ще наложи и с квоти е, кой къде да работи. Е, колко е, сексистко е това отношение, колко нереалистично и несъвременно. Жените не бива да се превръщат в дивеч за внасяни мъже в Европа, в общественото пространство, трябва всеки да може да се развива самостоятелно и а, не бива да говорим за хуманност, прозрачност в този смисъл, както вие го разбирате, защото това в никакъв случай не обогатява културата на обществените отношения желаете да наложите някакви смешни квоти и организирате зрелища тук. Питам се, защо а, някой търси а, защитни средства, за да ни предпази нас, жените, тук в Европейския парламент, например. Госпожа Вана, благодаря, господин председател, госпожа комисар. Ние, Европейския парламент, съветът, комисията, ще говорим с е, един глас, надявам се, е, е, в Нью Йорк. Не бива в никакъв случай да се подвеждаме по приказки, които се опитват да направят смешни нашите действия и искания по отношение на правата на жените. Действително, ООН е възможно най-широката рамка, в която могат да се обсъдят правата на жените. Ние жените трябва да а, излезем напред и да издигнем а, лозунга за мултилатерализъм. Утре ще приемем, надявам се, резолюцията, която сме подготвили и съветът а, би трябвало да заеме една ясна позиция по отношение на платформата за действие от Пекин и да а, представи една силна позиция по отношение на правата на жените на Европейския съюз. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Комисията за жените и половото равенство се отнася дискриминационно към по-малките политически групи, лишавайки ги от правото да представят е, своите избиратели в е, годишната среща на Европейската комисия за жените в Нью Йорк. Можем ли да сме удовлетворени от това? Е, по тази причина гласът на жените консерватори няма да бъде чут на тази конференция онези жени, които не гледат на майчинството и брака като на бреме, които е, е, се стремят максимално да съчетаят професионалния и семейния си живот. Е, онези жени, които отстояват живота, живота като чудо на, на Вселената, като висша ценност, ще бъдат чути за сметка на това онези отляво, либералите, Онези, които твърдят, че абортът бил човешко право, че по този начин се планирало семейството, онези, които манипулират въпроса за равенството на жените. Тъй, че моля ви, гласувайте за резолюцията без излишна идеологизация. Резолюцията на Екаре. Госпожа Родригес Пало, минута и половина. И го е, е, Обединената левица няма да бъде представена на тази конференция. Госпожи и господа от съвета, представяме проекто резолюция, в която правим редица препоръки от приоритетно значение за жените от Европейския съюз. А, обаче вие не сте особено вдъхновени по настоящем от тези въпроси. Съветът е институцията, в която се възпират и са се възпирали до сега най-важните инициативи за жените. Имаме директива за борба с дискриминацията, която вече 10 години е блокирана съвета. Ще направите ли нещо? Европейски институт за половото равенство твърди, че се движим към равенството с скоростта на Костенурк. Освен това, Европейския съюз не е ратифицирал Истанбулската конвенция поради бойкота на държави членки в съвета по Вишеградската ос и нейните съглашатели и онези от религиозните лобита, които се борят срещу правото на аборт навсякъде по света. А жените биват третирани от тях като инкубатори, като разплодници, като роби на своите съпрузи и държави. А само Европейския съюз не приема законодателство в защита на правата на сексуалните и репродуктивните права на жени, докато парламент е констатирал а, а, необходимостта от подобно законодателство. Но по същия начин а, някои се стремят да премахнат обучението по равенство в училището. Полша, България, Унгария и, и, и Словения днес водят а, съпротивата срещу половото равенство, срещу така наречената идеология а, джендър. Европейският а, съюз а, не приема приема директивата за борба с половото насилие. Вече месеци ставаме